Христо. Уважаеми колеги, драги гости, госпожи и господа. Преди 26 години папа Йоан Павел II се обърна към Европейския парламент. Неговата реч бе жалон по пътя към падането на желязната завеса и към откриване на процеса за обединяване на Европа. Днес вие, папа Франциск, се обръщате към Европейския парламент, чието членове представляват над 500 милиона граждани от 28 страни. Членовете на този парламент представляват разнообразието на Европа. През последните 6 години Европа е свидетел на безпредседентна криза с драматични последици. Тя отне много от доверието на хората в техните институции на национално и на европейско ниво. Тази загуба на доверие е огромна. Без доверие обаче Никоя институция не може да продължи да съществува. Затова е необходимо сътрудничеството на всички ни, за да си върнем това доверие. В този смисъл Това, което правят европейските институции, това, което прави църквата, се намират в успоредица. Те работят ръка за ръка, за солидарност и мир. Това е неразделна част от общата ни задача. Европейският съюз иска всички да бъдат заедно, никой да не бъде изключван. Младите хора трудно намират работа, трудно откриват мястото си в обществото. Хората търсят по-добро бъдеще за себе си и за децата си. Те бягат от войната и от катастрофите и се обръщат към институциите за защита, за социална справедливост, за справедливо разпределение на възможностите в живота. Мирът и войната в съседство на Европейския съюз също ги засягат. Ваше светейшество, Вашите думи имат огромно значение, не само защото вие сте религиозен ръководител на повече от един милиард католици, а защото думите ви говорят нещо на всеки от нас. Те са насочени към всички ни и са валидни за всички ни. Темите, по които говорите, засягат всички ни и в този смисъл са универсални, те са всеобщи. Вашите думи са насока. Във време, в което насоки липсват, вие насърчавате към диалог, към морал и обща солидарност сред хората. Всичко това ни напомня, че имаме обща задача – и трябва да търсим общо решение за нея, че сме по-силни заедно, отколкото по-отделно. Вашите послания са много европейски по своето естество. И именно от тук проистичат идеите, върху които се гради европейската унификация – Вие самият е, е, е, сте представител на онази част от хората, които са напуснали Европа и са търсили нов дом в Южна Америка. А сега се връщате в Европа, за да реформирате църквата и да поведете на ново вярващите. Вие можете да послужите като пример за всички ни, за обновяването на Европа, за нейното реформиране. От името на всички наши колеги ви казвам, добре дошли тук благодаря ви за това, че приехте нашата покана, изпратена ви от Европейския парламент. За този парламент е привилегия и чест да изслуша това, което имате да ни кажете днес. Имате думата, Ваше Светейшество. Благодаря. президенте, Господин председател, дами и господа заместник председатели, почитаеми евродепутати, всички вие, които работите на различни длъжности в тази зала, скъпи приятели – Искам да ви благодаря за поканата да взема думата пред тази фундаментална институция в живота на Европейския съюз, както и за възможността, която ми давате да се обърна посредством вас към над 550 милиона граждани, които представлявате вие в 28-те държави членки. Искам да благодаря и най-вече на вас, господин председател на Европейския парламент, за сърдечните думи, с които ме посрещнахте от името на всички депутати в този парламент. Моето посещение е след четвърт век от посещението на Йоан Павел II. Много неща се промениха от тези дни в Европа, пък и по целия свят. Вече не съществуват блокове, които се борят помежду си, които разделяха тогава континента на две. И все повече се постига желанието Европа, която е създала суверени и свободни институции, може да стигне до онези измерения, които ни е дала географията и които ни е предоставила историята. Имайки предвид този по-широк Европейски съюз, трябва да погледнем и към по-сложния свят, който постоянно се движи. Светът става все по-взаимосвързан, все по-глобален и все по-малко евроцентричен. Един съюз, който е по-широк, който е по-влиятелен би трябвало да върви ръка за ръка с образа на една Европа, която е малко по-остаряла и малко по-излиняла, която се опитва да се усеща по-малко действащо лице в един контекст, който я гледа с подозрение и с неголямо доверие понякога от разстояние. Обръщайки се днес към вас, тръгвам от своето призвание на пастир и бих искал да се обърна към всички европейски граждани с послание за надежда и да им дам кураж. Послание за надежда, което се основава на вярата, че трудностите могат да се превърнат в едни ясни мотори за обединението, за да се победат всички страхове, че Европа, заедно с целия свят, в момента живее в криза Надеждата и вярата в Господ трансформира злото в добро и смъртта в живот е, трябва да се върнем към твърдото убеждение на основателите на Европейски съюз, които искаха да работим заедно и вярваха в това, за да преодолеем разделенията, за да може да се постигне мир и единение между всички народи на континента. В центъра на този амбициозен политически проект е вярата в човека. И не толкова човека като гражданин, а и, или като е, економически субект, а човека като личност, която има е, трансцендентно достоинство. Искам да подчертая също така пряката връзка между тези две думи достоинство и трансцендентно достоинство. Достоинството е дума, която характеризира всъщност възстановяването ни след Втората световна война, защото на скоростната ни история всъщност се центрира върху насърчаването и развитието на човешкото достоинство срещу различните видове насилие и дискриминации, които е, в Европа преди бяха изчезнали от векове е, разбирането на значимостта на човешките права идва точно от там, от един дълъг път, който е пълен със страдания и с жертви, който допринесе за създаването на съзнанието, е, че човешкото същество е, не може да бъде повторено. То е уникално и ценно това културно разбиране всъщност можем да намерим не само случващото се в история, но и в европейската мисъл, която е толкова богата, в която има различни извори. Извори, които идват от Гърция, от Рим, от келтите, от германските племена, от славянските племена, от християнството, което ги е оформило до дъното на душата им. И така до дъното на личността. Днес насърчаването на правата на човека заема основна роля в усилията на Европейския съюз за да може е, да се даде достойно място на достоинството на човека, не само вътре в Съюза, но и в отношенията с други държави. Става дума за едни много важни усилия, на които а, е, трябва да аплодираме, а, е, защото има много ситуации, в които човешките същества се третират като обекти, от които а, на които може да се програмира всичко. Кога да бъдат създадени, какви да станат, как да бъдат ползвани и след това да бъдат хвърлени, когато повече не служат, защото са станали прекалено слаби или са заболели или са устарели. Всъщност, каква, какво достоинство съществува, когато няма възможност да изразиш своята мисъл и да можеш да говориш за своята религия, и да я изповядваш? Какво достоинство е възможно без да има ясна юридическа рамка, която да ограничава възможността за налагане на сила и всъщност какво друго достоинство може да има един мъж или жена, които са станали обект на всякакъв вид дискриминация? Какво достоинство може да намери едно лице, което няма храна или минималните неща, които са му необходими за да живее и което няма работа? което уронва неговото достоинство. Промовили. Насърчаването на достоинството на човека означава да се признае, че всяко едно лице има неизменни права, от които не може да бъде лишено и, и особено то се отнася до економически интереси или понечия е прищявка. Освен това е необходимо да не попадаме в грешки, които да доведат до погрешно разбиране на правата на човека и злопотребата с тях. Има една тенденция към все по-широко искане на, за индивидуални права опитах се да кажа индивидуалистични всъщност, защото човешкото лице тук е откъснато от социалния контекст, от антропологическия контекст, нещо като монада, монас на гръцки. Така тези монади стават много по-безчувствени към останалите около себе си идеята за правата вече не са свързани толкова с основните елементи на това, което трябва да се направи, защото се стига до това да се налагат правата на единия, без да се взема предвид, че човека е свързан с социума си, с контекста си, където неговите права и задължения са свързани пряко с тези на другите, както и с общото благо на цялото общество. Смятам също така, че е изключително важно да се развие една култура на правата на човека, която може съзнателно да свързи индивидуалното измерение или личното измерение с общото благо. На това ние всички, както го наричаме, които се сформира от отделни лица, семейства, групи, които правят социалните общности. Ако правото на всеки един от нас не е хармонично настроено за постигането на едно по-голямо добро, ще се стигне до едно безкрайно разбиране на личните права, което ще доведе до конфликти и насилие. Да се говори за достоинството в трансцендентен план означава да се стигне до неговата същност, до неговата възможност, която му е вродена да различава между доброто и злото, онзи компас, който е скрит вътре в нас, който Господ е създал, създавайки Вселената. Това означава да гледаш на човека не като на нещо абсолютно, а като на едно същество, което е във връзка с другите. Една, едно от заболяванията, които забелязвам много в Европа, е самотата. Самотата на унази, унези, които нямат връзки с другите. Тази самота се забелязва най-вече при възрастните хора, които много често са изоставени на съдбата си. Забелязва се също така и при младите хора, които нямат отправна точка и нямат възможност да гледат напред в бъдещето. Тя се вижда също така в многото бедни хора, които населяват нашите градове. Самотата се вижда в замъглените погледи на мигрантите, които идват тук, търсейки едно по-добро бъдеще. Тази самота става все по-остра с економическата криза тези, е, тази економическа криза доведе до драматически последствия от е, социална гледна точка. Може да се констатира, че през последните години, заедно с процеса на разширяване на Европейския съюз, нарасна и недоверието на гражданите към институциите, които гражданите смятат за далечни, занимаващи се с правила, които са далече от чувствителността на отделните народи. Даже някои смятат, че тези норми им вредят. Много места се остава с едно общо впечатление за умора, за напредване на възрастта, за устаряване, за една Европа баба, една неплодовита Европа, която губи жизнеността си. Големите идеали, които вдъхновиха Европа, като че ли загубиха привлекателната си сила и се говори повече за бюрократични технически термини е, в нейните институции. Към всичко това е, можем да добавим и някои егоистични начини на живот, които се характеризират от богатство, е, което е неустойчиво и много често и много често е безразлично към а, заобикалящия свят, най-вече към най-бедните. Също така с горчевина трябва да кажа, че все повече се говори за технически и економически въпроси в политиката, а не за човека, за антропологичното измерение – човекът е, бива сведен до едно болче в механизъм, който го е, третира единствено и само като продукт, който трябва да бъде използван, експлуатиран. И много често забелязваме, че когато е, това болче вече не е необходимо на механизъма, то бива изхвърлено без много притеснения. Това се случва с унези, които са болни, с възрастните, които са оставени без лечение, както и с децата, които са убити или биват убити още преди да се родят. Също така това е и много често срещано, когато говорим за абсолютизирането на техническия елемент и се стига до едно объркване между нашите цели и способите да ги постигнем. Стигаме до една култура на всичко, което можеш да изхвърлиш, на един отчаян консумеризъм. Точно обратното е необходимо. Трябва да говорим за достоинството на човека, което означава да признаем колко скъп е човешкия живот. Тя ни е дадена безплатно като дар и не може да бъде обект на обмена или и на някаква търговия. Вие в вашето призвание като парламентаристи би трябвало също така да изпълните една голяма мисия, която може да ви изглежда и ненужна. Трябва да се погрижите за крехкостта на народите и на индивидите. Трябва да се погрижите за крехкостта, означава да бъдете и силни, и крехки, означава да се борите и да можете да възпроизвеждате в един функционален модел, който води до тази култура на потреблението и на изхвърлянето. Да се погрижи за крехкостта на човека и на народите означава също да опазваш паметта и надеждата. Означава да се наемеш, да се грижиш в, за настоящото и за онези, които са отстрани на обществото и да можеш да върнеш човека към неговото достоинство. Трябва да дадем надежда в бъдещето, като започнем от младите поколения, за да се намери надеждата да се преследва големия идеал на една обединена Европа, Европа в мир, една Европа, която твори, която е предприемаческа, която а, зачита правата и познава своите задължения. Ако искаме да отговорим на този апел, а, ще се опитам да ви опиша нещо. Ще спомена от фрески, една от най-известните фрески на Рафаело, която се намира в Ватикана. Тя се нарича Атинската школа. В центъра се намират Платон и Аристотел. Първият, Платон, е насочил пръста си нагоре, към света на идеите. Можем да кажем дори към небето. Вторият е, е разгънал ръката си напред към онези, е, които са на земята, към конкретната реалност. Това ми се струва едно изображение, което описва Европа и нейната история, където има постоянен сблъсък между небето и земята, където небето означава отваряне на трансцендентността, към Господ, което винаги е отличавало европейския човек, а земята означава неговата практична и конкретна възможност да се изправя пред ситуации и проблеми. Бъдещето на Европа зависи е, от откриването на тази неразривна връзка между двата елемента една Европа, която не може да се отвори към трансцендентното измерение на живота, е една Европа, която бавно, може би, ще загуби своя дух, своята душа, както и хуманистичния дух, който тя обича и защитава. Точно тръгвайки от тази необходимост за трансцендентно отваряне, аз смятам, че трябва да сложим в центъра човешкото същество – Иначе е, в случващото се и по света е, бихме могли да попаднем под е, ръководството на моди или на различни власти. Затова смятам, че това е изключително важно, за да можем да опазим християнството. Трябва да вървим напред към един ясен растеж. Този принос към растежа всъщност не е една заплаха за лаичния свят в държавите или за независимостта на институциите на Европейския съюз, да означава едно обогатяване. Това ни показват идеалите, които сформираха от самото начало Европейския съюз, като мир, субсидиарност и реципрочна солидарност – хуманизъм който слага достоинството на човека в центъра си. Също така искам да кажа, че Светият престол, Католическата църква, посредством Комисията на епископските конференции на държавите членки на Европейския съюз, са готови да поддържат един постоянен диалог, който е и открит, и прозрачен с институциите на Европейския съюз. Също така съм убеден, че една Европа, която може да извлече полза от религиозните си корени, знаеки как да извлече богатството и потенциала, може много по-лесно да се справи с екстремизмите, които можем да видим в днешния свят, и в смисъла на големия или празен идеал в защото забравяме Господ, а, не се е, занимаваме с Неговото възхваляване и не генерираме а, е, насилие. Не бихме тук е, могли да не споменем и множеството на несправедливости и гонения, които могат да се забележат всеки ден сред религиозните малцинства и най-вече християнските малцинства в различни части на света. Общности и хора, които се оказват обекти на варварско насилие. Биват изхвърлени от къщите си, от държавите си, продавани са като роби, обезглавявани са, разпъвани са, убивани са, горени са живи а, при срамното мълчание и съучастническия поглед на мнозина. И мото... Мотото на Европейският е, съюз е единство в многообразието. Но единство не означава еднообразие на политиката, на економиката, на културата или на мисълта. Всъщност, всяка, всяко автентично единение живее и се подхрава от богатството на многообразието, което е съставлява. Както едно семейство, което е все по-обединено, когато всеки един от елементите му може да бъде себе си, без да се страхува. такъв смисъл смятам, че Европа е едно семейство на народите. Народи, които биха могли да чувстват близки институциите на Съюза, ако институциите знаят как да свържат идеала за единството с многообразието на всеки един и които опазват отделните традиции, като разбират каква е историята им, какви са корените им, като се освобождават от многото манипулации и многото фобии, които съществуват. Слагането в центъра на човешкото същество означава най-вече да оставим човека да говори свободно, да, изрази, да покаже лицето си и да покаже своето творчество на ниво отделен човек и на ниво народ. От друга страна, особените на всеки един всъщност са богатството. И ние трябва да опазваме това богатство. Трябва да припомним също така самата архитектура на Европейския съюз, която се основава на принципите, принципите извинете, на солидарността и субсидиарността, за да може взаимната помощ да е в центъра и да можем да вървим заедно озарени от взаимната ни вяра. В тази динамика на единството и специфичното или отделното, вие, дами и господа, членове на Европейския парламент, трябва да обърнете внимание и на това да поддържате жива демокрацията сред народите в Европа. Не е тайна, че единното и хомологично разбиране на глобалността означава да отнемем а, живота на демократичната система, да й отнемем а, богатия контраст, който е конструктивен. По този начин можем да живеем в а, царството на идеята, на думата, на изображението, на софизмите и накрая да объркаме реалността на демокрацията с един нови политически номинализъм да поддържаме жива демокрацията в Европа изисква да избягаме глобализиращите начини за размиване на реалността. Така наречените поризми от ангелски тип или диктатурата на относителността, а историческите фундаментализми, ети, налагане на етика без добродетел или интелектуализъм без мъдрост. Поддържането на демокрацията е едно предизвикателство в този исторически момент, като избягваме реалната им сила, политическа, изражение на народа, да не поддаде на натиска на многонационални интереси, които не са универсални, които отслабват и трансформират системите, а, и ги подлагат на бича на финансовата власт, като ги управляват непознати империи. Това е едно предизвикателство, което историята поставя пред вас. Дадеш надежда на Европа не означава чисто и просто да кажеш, че в центъра на Европа и е, е човешкото същество. Означава също така да признаем даровете на всеки един от нас. Става дума за инвестиране в индивидите и в пространството, в които талантите на тези хора могат да се развият и да доведат до своите плодове. Първо трябва да говорим за образованието, като започнем от семейството, основна клетка и един скъп елемент на всяко едно общество. Едно единно семейство, плодовито и неразрушимо семейство носи със себе си Носи със себе си основните елементи за даване на надежда към бъдещето. Без тази солидност строим върху пясъци, което ще има много тежки социални последици. От друга страна, да се подчертае значимостта на семейството не само помага да се даде поглед в бъдещето и надежда на новото поколение, но също така и на многото възрастни хора, които често са принудени да живеят в самота, в изоставеност, защото вече няма топлината на домашния огън, който да бъде до тях и да ги подкрепя. До семейството стоят образователните институции, училищата и университетите. Образованието не може да ограничи себе си само до това да предоставя технически познания, макар че трябва да насочи вниманието си върху растежа на човешкото същество в неговата цялост. Младите днес искат да имат адекватно образование, цялостно образование, за да гледат бъдещето с надежда, а не с разочарование. Има и много възможности за развитие на творческия дух на Европа в различните научни изследователски сфери, част от които не са достатъчно добре развити. Могат, например, да посоча възобновимите енергийни източници и тяхното развитие, според мен, ще ни помогне да опазим околната среда. Европа Европа винаги е била на първата линия на тези похвални усилия за опазване на екологията. Нашата земя има нужда от постоянна грижа, постоянно внимание и всеки един има лична отговорност да опазва мирозданието, защото той е безценен дар, който Господ е оставил в ръцете на хората. Това означава от една страна че природата е на наше разположение. Можем да се възползваме от нея, бихме могли да я използваме за добро. От друга страна обаче означава, че ние не сме нейни господари. Ние я опазваме, ние се грижим за нея, но не сме нейни господари. Трябва да я обичаме, трябва да проявяваме уважение към нея. А често се водим от повърхностното си желание да доминираме, да притежаваме, да манипулираме, да експлуатираме, а да не я опазваме, не я зачитаме, не я смятаме за един безценен дар, за който да се грижим. Опазването на околната среда означава не само да се ограничаваш до това да не замърсяваш, но да използваш същата тази природа за добро. Мисля, например, за земеделския сектор, който дава храна на човека и го подкрепя. Не може да се допуска милиони хора по света да умират от глад, докато тонове храна се изхвърлят всеки ден от нашите маси. Освен това, Уважението към природата ни припомня, че човекът е основна част от тази природа. Заедно с една екология ни е необходима екология и на човека, която е свързана с уважението на човека и към който се обръщаме днес и аз с този апел към вас. Втората сфера, в която могат да се развият талантите на човека, е сферата на труда. Време е да дадем на преден план политиките е, за създаване на работни места и да дадем достоинство на работното място, като гарантираме адекватни условия за работа. Това Това означава, от една страна, да зададем нови начини за създаване на гъвкавост на пазара, което да се свърже с необходимостта от стабилност и сигурност на работното място в бъдеще, които са задължителни за човешкото развитие и за развитието на работниците. От друга страна означава да създадем един адекватен социален контекст, който не се е, опитва да експлуатира хората, а да гарантира посредством труда възможността на всеки един от нас да създаде семейство и да образова децата си. Също така е необходимо заедно да се изправим пред въпроса с мигрантите. Не може да позволим Средиземно море да се превърне в едно огромно гробище. <clears throat> Sui balconi. На лодките, които пристигат ежедневно до европейските брагове, се намират мъже и жени, които имат нужда да бъдат посрещнати с добре дошли, да им се помогне. Е, липсата на реципрочна помощ в Европейския съюз може да доведе до много специфични решения на проблема, които не вземат предвид човешкото достоинство на емигрантите и които дават зелена светлина на робския труд и водят до социално напрежение. Европа ще може да се изправи пред проблематиката, свързана с емиграцията, ако може ясно да зададе своята културна идентичност и като зададе от високо законодателство, което е адекватно и което в същото време опазва правата на европейските граждани и гарантира приема на мигрантите. Ако може тази Европа да приеме коректни политики, смели политики, конкретни политики, които да подпомагат държавите, откъдето идват тези хора в тяхното социално-политическо развитие и да преодолеят вътрешните конфликти, които са основен принцип за миграцията, а не да се развиват политики, които защитават отделни интереси и които наливат, огън, наливат масло в огъня на конфликтите. Необходимо е да се работи по корените на проблемите, а не само по резултатите от тях. Господин председателю, дами и господа, съзнаването на собствената ти идентичност е необходимо, за да можеш да говориш с другите, да говориш с държавите, които искат да станат част от Европейския съюз в бъдеще. Най-вече мисля за онези държави на Балканите, за които влизането в Европейския съюз може да отговори на идеала за мир в един район, който страда много поради конфликтите от миналото. Съзнаването на собствената идентичност е задължително условие в отношенията с страните около нас и по-специално онези, които са на Средиземно море. Голямата част от тях е, има вътрешни конфликти и има натиск от религиозен фундаментализъм и международен тероризъм. На вас, законодателите, се пада задачата да опазите и да развиете европейската идентичност, за да може гражданите отново да открият доверие в институциите на Европейския съюз и в проекта за мир и приятелство, което е в основата на съюза знайки, че колкото повече нараства мощта на човека, толкова повече се разширява и се увеличава неговата отговорност и личната му, и колективната му. Затова апелирам към вас да работите, за да може Европа да открие добрата си душа. Един анонимен автор от II век е написал, че християните представляват за света това, което душата представлява за тялото. Задачата на душата всъщност е да подкрепя тялото, да бъде съзнанието и историческата памет на тялото. Това е една двухилядолетна история, която свързва Европа с християнството. Една история, в която имало и конфликти, имало и грешки, но дори и много грехове. Но много много по-често винаги е искала да твори в името на благотото. Виждаме го в красотата на своите градове, виждаме е, всички действия на благотворителност за изграждане на нашия континент. Тази история продължава да се пише. Тя е нашето настояще, тя е нашето бъдеще, тя е нашата идентичност. Европа има нужда да открие лицето си, за да расте, така както пожелаха сътворилите Европа, в мир, в разбирателство, за да може да бъде себе си а, и да се преодолеят всички конфликти. Уважаеми евродепутати, дошъл е часът да създадем заедно една Европа, която се върти не около економиката, а около светостта на човека – и на свещените ценности. Европа. Европа. Една Европа, която смело прегръща бъдещето си и гледа с доверие в бъдещето, за да живее цялостно, с надежда в настоящето си. Дошъл е момента да изоставим идеята за една Европа, която се страхува и която е, се притеснява искаме една Европа, която да е действащо лице, която носи наука, изкуство, музика, човешки ценности, носи вяра. Една Европа, която гледа към небето и която преследва своите идеали. Една Европа, която гледа, защитава и опазва човека. Една Европа, която върви по земята твърда и непоколебима, защото това е отправната точка за цялото човечество. Благодаря. Много благодаря, дами и господа. Вашите аплодисменти ясно показват, че Негово Светежество, Папа Франциск, успя, успя почти на всички да докосне тези неведоми струми, които се крият дълбоко в сърцето и душата на всеки един от нас. Това, което ни казахте, ваше светейшество, е дъхът, който ще ни вдъхнови, за да продължим по пътя на строителството на нашето бъдеще, заедно при това. Дадохте ни много ценни указания, Ваше Светейшество. Благодаря Ви от името на целият Европейски парламент. Повтарям това, което казах от още самото начало. Вие сте водач във времена, в които няма светлина, която да ни води. Благодарим ви за посещението, благодарим за обращението. Благодаря ви и, скъпи колеги, за това, че почетохте и подкрепихте Негово светейшество и му изказахте подкрепа с присъствие и с аплодисменти. Неговите слова ще ни помогнат да изпълним и нашия дълг. Благодарим ви, Ваше Светейшество.